условията. Господин Хауреги ни получаваше, но никога не предостави убедителни аргументи. Нека не забравяме, че е необходим демократичен контрол. И видяхме, че функционирането на този механизъм през последните години показа твърде отрицателен пример включително и демократичен дефицит. За това смятам, че този регламент трябва да предвиди включването на механизма за стабилност в европейското право, но също така важно е да се отрази това европейския бюджет да допринася и за надлежното изпълнение и функциониране на Европейски механизъм за стабилността. Това е съдържанието на внесеното от нас изменение. Също така искаме да видим в текста следното. Бъдещите програми за корекции да бъдат предмет на делегирани актове. По този начин парламентът ще може да изпълни своите задължения и да упражни своите правомощи и да отхвърли тези актове, когато сметне за необходимо. Това е нещо, на което настоявам отдавна. Също така трябва да се и завършва анализ на социалното въздействие, нещо, което не се прави. И това доведе до истинско бедствие. Освен това е необходимо парламента да има повече правомощия при избора на директора на механизма. Накрая. Темата за предпазния механизъм. Да, добре е да има такъв механизъм, но за да работи този механизъм, се предвижда единодушие в съвета. Ние искаме предпазния механизъм да се задейства автоматично при наличие на определени критерии. Така че не сме доволни нито от доклада, нито от продължението на комисията. Благодаря ви. Sitten GUE-ryhmän nimissä edustaja Papadimulis, olkaa hyvä. Благодаря от името на групата ГОЕ, господин Пападимулис. Една Европейко тамио стаферотит. Благодаря. Необходим ли ни е фонд за стабилност? Разбира се. Но именно за това не ни е пък необходимо копие на а, Международния валутен фонд в европейски вариант. Ние в Гърция понесохме най-лошото от неолиберализма и политиките на МВФ. Така че това в резултат доведе до нуждата от Европейски фонд за стабилност. Естествено, такова нещо трябва да бъде част от европейската правна рамка – да се подчинява на всички съществуващи правила и да се отчита пред Европейския парламент, не само пред националните парламенти. Трябва да работим на принципа на общностния метод. Допълнително не бива да а, заместваме това, което прави Международния валутен фонд – Трябват ни също така и допълнителни положителни промени. Такъв фонд трябва да бъде подочетен на Сметната палата. Трябва да има и съответният заместник-председател от комисията, в чийто ресор да бъде този фонд. Това трябва да бъде комисаря, отговорен за социалното сближаване. Трябва да направим тези неща, иначе няма да си свършим работата. Благодаря. Благодаря, господин Пападимолис господин Марко Вали сега има думата за минута. Е, Благодаря, госпожо председател. Като група, ние абсолютно не можем да приемем аргументацията за създаването на този Европейски фонд. Това е калка, но институционализирала на, на Европейския механизъм за стабилност. Всъщност е, това, което ще се прави, е, ще бъде отпускане на заеми под условие. Нещо, за което говори господин Пападимулис. Е, точно от това пострада гръцкият народ. Ще се раздават пари, а някой ще страда. Народът понесе последствията. Идеята е уж новият механизъм да е по-демократичен, но това е голяма грешка – Има големи несъответствия в еврозоната и инструментите, които използваме, не са правилни. Мисля, че не трябва да допускаме грешка с този фонд. Благодаря, господин Вали. От името на ЕНФ Михал Марушик. Минута и половина. Е, Благодаря, госпожо председател. Тук говорим за единия пазар. Основата на единия пазар са гръбнака на пазара са дружествата, компаниите, които или печелят, или банкротират. Естествено, това, те трябва да процъфтяват. Този механизъм гарантира един цветущ пазар. И е, какво градира успех на единия пазар? Е, ниска събестойност и е, съответно ниски разходи за потребителите. Тези компании, които не, са, не могат да оцелеят, е, е, потъват и е, нови компании, новопоявили се компании също трябва да могат да понесат тези разходи. Значи този фонд трябва да е допълнителен механизъм, който силно ще се намесва в функционирането на пазара, което всъщност противоречи на самите принципи на единия пазар. И резултатът ще е един, а именно ще бъдат, ще страдат ефективните компании, неефективните ще оцеляват, вместо да бъде обратното. Така че, е, предоставяйки средства на тези е, дружества, ние ще създадем е, някакви олигархични привилегии за тези компании в ущърп на всички останали. Така че, разпространявайки механизъм за наказание за ефективност и всъщност стимулиране за ефективност, за неефективност, това е просто срам и позор. Сега, благодаря господин Марош. Рошек. Е, следващият е Софи Монтел. Уважаеми колеги, през 2010 година тройката в състав Европейска комисия, Европейска централна банка и МВФ наложи на гръцкия народ безпредседентни мерки за бюджетна е, е, строгост, за да се е, изплатят техните задължения. Вие допринесохте за този спектакъл и сега искате да създадете вместо МВФ Европейски валутен или паричен фонд. Е, ще се предлага преходна помощ на нуждаещи се държави, явно при специфични условия, съгласувани в програми за корекции. Но ние знаем какво означават програмите за корекции. В Гърция пенсиите драстично спаднаха, намаляха заплатите и естествено взриви се безработицата. Това е чистка, дирижирана от Германия – Уважаеми колеги, надявам се, че можем да разчитаме на вас Европа да стане още по-отвратителна за хората и непоносима за тях. Благодаря, госпожо Монтел. Това бяха изказванията от името на политическите групи. Сега преминаваме към изказванията на депутатите в лично качество. Господин Маркус Фербер, две минути. Благодаря, госпожо председател, господин комисар, скъпи колеги. В финансовата криза видяхме нещо много ясно. Европейският механизъм за стабилност и неговия предшественик всъщност се, се, оказах, се доказаха. Оказаха не, не е, приемливи. Е, това може да потвърди Европейската комисия. Е, Стабилизационни механизъм и предходника му показаха, че програмите в е, Финландия, Португалия, в Ирландия, Португалия, Кипър и другаде са били погрешни. Какво е заключението? Това, което всъщност се доказа качествата, не трябва да се поставя под въпрос. Това е извода. Но би трябвало да видим какво можем да подобрим в тези е, механизми, е, да стигнем до институционално е, споразумение, но е, в крайна сметка. Е, в е, нещата опират до националните бюджети, и националните парламенти. Те трябва да бъдат отговорни за контрола и е, това е, подчинени на принципа за, на, на отговорността сега, след като ще решаваме за макроекономически програми с мнозинство или е, европейски финансов министр, е, ще е, трябва да от, изключим това като възможност. Трябва да, отговорността трябва да е основен мотив. Благодаря, благодаря на господин Фербер. Сега следващия Кардизабал Рубял. Благодаря. Когато настъпи финансовата криза, станаха ясни недостатъците на еврото и защо не можем да задълбочим економическия и паричен съюз. Естествено, направихме необходимото за да намалим риска, но все още има много работа, която да се свърши, като например Европейската схема за застраховане на депозитите или истински европейски бюджет, за да можем да се преборим адекватно с следващата криза. Допълнително говорим също така и за реформи на настоящия механизъм за стабилност, създаден още през 2012 действително има нужда той да бъде променен и именно затова ние считаме, че той трябва да стане част от рамката на Съюза. Той трябва да бъде управляван съгласно общностното право, трябва да почива на опити да направим координирането на фискалната политика по-лесно. Това ще му даде и по-голяма легитимност и ще, му, и ще ни помогне като разбира се, необходимо е сметната палата да бъде външен аудитор на този фонд. А, понякога а, се чуват а, гласове срещу а, условия а, към а, определени държави, които имат мандат към тройката. За в бъдеще ние а, призоваваме програмите за корекции да взимат предвид социалното отражение на мерките, които сме предприели, за да не се повтаря миналото. Разбира се, това са само препоръки, те не са обвързващи, но от политическа гледна точка те са важни и се надявам да бъдат прияти сериозно. Благодаря. Благодаря. Благодаря за вашето изказване, господин Лука. Една. Председател, дами и господа, началото на стабилизационния механизъм всъщност е, този механизъм стабилност бе е, разрушен и бе, стада, бе създаден Европейския стабилизационен механизъм. Сега, когато, е, ако се създаде е, такъв Европейски валутен фонд, отново ще нарушаваме договора, защото ние Европейски съюз няма компетенции да създава такъв е, фонд няма правомощие за това. Например, е, Европейския съюз се опитва по този начин да си е, присвои една след, едно след друго правомощия. И е, Европейския съюз, е, ако Европейския съюз, е, там където Европейския съюз си присвоява правомощие за финансови въпроси, стигаме до сериозна криза. И сега на каква основа, на каква юридическа основа всъщност ще си присвои това правомощие да създаде такъв съюз, такъв фонд. Това е наистина неправомощие безразмерно. А сега думата има Нил Сторвалс. Благодаря много, госпожо председател. В тази дискусия оставам с усещането, че страдаме от економическа амнезия. Забравяме историята. Говорим сякаш несъответствията в економиката са нереални. Ще ви дам само един пример. Върнете се към британската история. 1956 година. Какво стана тогава? Дефицит, бюджет с дефицит и е, надценен е, лира стерлинга. Е, от което естествено последва криза. От самото начало на историята на Европейския съюз несъответствията е, са факт. И е, има е, все пак един добър германец. Вили Брант е, през е, ам, 69-та година каза, че ще отпусне Германия 50% от бюджетния си излишък на Европа, за да послужат тази сума като основа за създаването на Европейски паричен фонд, но при едно условие – държавите членки и Европа като цяло да управляват економиките си. Ако не можете да управлявате економиката си, не следва да идвате в този парламент и да обвинявате другите за нещо, което, съм, което сами сте направили. Моля да се замислите върху тези исторически примери. Благодаря много, колега Турвалц. Следващият ни оратор е госпожа Нириада. Съгласна съм с преждеговорившия. Действително, поредния механизъм създаваме тук, както и да го наричаме, става дума за едно и също нещо. Не разбирам защо има нужда от такъв механизъм. Същевременно, като ирландка, съм доста скептична и надявам се да разберете защо. В Ирландия, в частност, като в други държави, например, като в Гърция, ние все още плащаме а, за помощта от преди няколко години. До 2400 ще продължим да плащаме. Така че как да бъдем оптимистични за създаването и функционалността на подобен механизъм? Не мислим, че ще е в наш интерес. Има много хора в а, Ирландия, които в момента страдат от жилищната криза. Те не са в състояние да вземат а, а, ипотека. И имаме изключително високи лихвени проценти при кредитите. И като цяло хората а, изпитват затруднения да се предхранват. Така че как да вярваме в подобен механизъм? Той ще трябва да бъде изключително прозрачен, а, да се ръководи отговорно и така нататък. И още нещо. Банките а, не плащат никакви данъци. Те само трупат печалби. И то огромни. Пак повтарям, говорим за данокоплаците, които се предполага да разберат идеята за подобен механизъм. Ами, а, няма да стане. Не виждам а, защо има нужда и не виждам а, защо това се прави. Благодаря. Благодаря. Сега думата има господин Педичини за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Е, извинявайте, защо ни е нужен е, Европейски валутен фонд? Има френски и германски банки, които трябва да бъдат спасявани. Вече сме дали своя принос. Вече преживяхме това 2010-та, когато пред претекст, че се спасяват и Гърция и Италия, всъщност се спасява Гърция и Италия трябваше да плате 60, 000, 60 милиарда в рамките на 6 години, от което спечелиха само германските банки. А сега този валутен фонд ще е, предизвика повече финансова нестабилност, отколкото обратното, защото тези ми ще се използват от Франция и Германия, за да притискат страни да, да се преструктурират, което е плазновение също тяхната економическа и финансов, економически и финансов суверенитет аз е, очаквам следващия е, комисар да се извини за това, както Юнкер, е, за разрушаване на... за това, че бяха... за удара, който им нанесаха мерките наложени от МВФ а това, което ни трябва е, и механизъм, с който да се борим с социалното неравенство и, и безработицата. Благодаря. Благодаря, господин Педичини. Следващия е господин Елисън, минута и половина. Създаването на Европейски паричен фонд е обвързано с единната валута, която е обща за множество държави членки. но въвеждането на еврото бе голяма грешка. Това е източник на най-големите економически проблеми в Европейския съюз. Вижте каква е задлъжнилостта, колко нисък е растежа. Държави като Швеция и Норвегия, които не разполагат с еврото, са далеч по-добре економически. Вижте какво става в Гърция. Е, държава, която не отговаряше на изискванията за присъединяване към еврозоната. Еврото не е нещо, което ни дава пари, то ни струва пари. И това е възможно най-неподходящият инструмент за управление на кризи. Значи, ние сме против Европейския паричен фонд – трябва да има механизъм за стабилност, който да бъде създаден максимално бързо. Благодаря. Can we fix it? Okay. Voimme siis jatkaa. We can go on. Go on. Um, it's now um, colleague Karas. И така, нека продължим. Колегата Карас има две минути господин заместник председател, госпожо председател, дами и господа. Европейския парламент от години настоява за превръщането на механизма за стабилност в Европейски валутен фонд. за да може да се покриват ефектите от е, сериозни финансови, економически и други кризи. Е, разбира се, е, вече знаем как действаше, действаха проверките на, на тройката. И по-силните економики във е, всъщност е, се е, обединяват, създават един такъв валутен съюз, за да подпомагат по-слабите. искаме такъв фонд, но разбира се, възоснова на общностното право и под контрола на Европейския парламент а не да бъде в ръце, да се превърне в един междудържавен, междуправителствен инструмент трябва да е инструмент, който да задейства, когато е, държава членка има е, нужда от това, като е, е мотивира да осъществява, да провежда реформи. При тези обстоятелства мисля, че в крайна сметка би трябвало да е, такъв един фонд е, е, е необходим за Европа, за да я направи по-независима, по-стабилна, да закрепи, да укрепи еврото, за да може, както казах, такъв фонд да се включва и да предприема мерки в случай на кризи. Ние сме за такова развитие и молим държавите членки да е, направят всичко възможно, така че рамковите условия за това в крайна сметка да бъдат е, създадени. Благодаря на господин е, Карас. Сега господин Брос. Госпожа Бресо има думата. Благодаря госпожо председател, господин заместник председател на комисията. Става ми смешно, като чувам всички колеги, които призовават за суверенитет и държавите им сами да взимат решенията, които желаят. Европейския паричен фонд, който между другото, може би ще продължим да наричаме механизъм за стабилност – до момента функционираше предимно на базата на решения, взети именно от държавите членки. Този доклад тръгва именно от там. Това е отправната точка. Тези решения имат междуправителствен характер и а, действително трябва да гарантираме, че въпросният фонд е легитимен. За това той трябва да бъде част от европейската правна рамка, такава каквато е сега. Необходимо е също така Европейския парламент да има надзорни функции. И трябва да започнем с а, името, между другото. Не бива да бъде Европейски паричен фонд, трябва да продължи да се нарича както до сега. Защото иначе ще настане объркване. Винаги така става с тези институции. Благодаря. Благодаря. Госпожа Бресо има синя карта за вас. От господин Етерич. Приемате ли? Явно приемате, господин Етерич. Благодаря. Истински въпрос имам към вас. Суверенисти, казахте вие. Това беше думата, която използвахте. Не я бях чувал в такъв контекст. Какво имахте предвид точно? Обидно ли а, беше това название според вас? Просто ми направи впечатление, че използвахте именно а, тази дума. Обяснете ми, защо избрахте нея. Разбира се, че ще ви обясня. За мен тази дума означава някой, който смята, че в рамките на Европейския съюз а, правомощията и решенията все пак трябва да останат в ръцете на държавите членки и техните собствени правителства. Хора, федералисти като мен, смятат, че и има решения, които трябва да се вземат на ниво Европейския съюз. И за мен валутата и паричните въпроси са сред тези. Благодаря. Продължаваме. По списък господин Кузмик, една минута. Дебаче до Благодаря. Благодаря. Благодаря, господин председател, господин комисар. Надявам се, че това ще, е, този фонд ще подобри финансовата стабилност на е, Съюза и ще вдъхне повече доверие в е, него сегашните е, междуправителствена организация, а именно Европейския механизъм за е, стабилизация, е, почива върху съответните институционални норми и правила, това е инструмент, който засилва демократичната отчетност за взети решения. Този фонд и други промени в функционирането на европейската парична система ще се прилагат съответно към държави, които не са в еврозоната и няма да блокират европейската интеграция. Не трябва да блокират конкурентоспособността на Европейския съюз и държавите членки. Не трябва да ограничават е, вземането, е, възможността да се вземат решения на държавите извън еврозоната и особено достъпа им до европейски средства. Благодаря. Благодаря, господин Кузмюк. Сега Юнус Омарджи има думата за една минута. Благодаря, госпожо председател. Имаме опит с цяло десетилетие политика на бюджетна строгост, която доведе до провали навсякъде в Европа. И сега не сме изненадани. Макрон и Меркел нищо по-добро не измислиха от една нова антидемократична институция Европейски паричен фонд. Без никакъв контрол от страна на Европейския парламент, този фонд ще унищожи така както го направи МВФ, затруднените държави и е, ще съсипе държавата на благоденствието, за да наложи неолибералните ценности. Европа на Макрон и Меркел е машина за смазване на демокрацията. Нищо за народа, всичко за банките. Благодаря, драги колеги. Господин Етрич, минута и половина. You, Благодаря, господин председател. Ужасно, наистина. Европейски паричен фонд. Би трябвало той да бъде от помощ на бизнеса, на хората, а, да използва парите на дънкопаците и да ги раздаде. Много полезно би трябвало да бъде наистина. Много полезно беше също така и въобще как вкарахте всички държави в еврозоната. Единственият проблем е, че същите тези а, страни, бизнеса им, економиките им се борят с ограниченията наложени от еврозоната, в която така любезно ги вкарахте – и сега, вместо да си кажете явно не става, явно тази система няма да сработи, тези економики трябва да се справят сами, тези бизнеси, чието печалби падат и които би трябвало да фалират, защото това е пазарната економика, те получават част от парите на дънакоплаците и всички оставаме с впечатление, че системата работи. Ми на мен искам да ми помогне някой. Ето какво ви предлагам. Разберете най-накрая, че няма как да се месите на пазара. Опитвате се да наложите несъвместими за пазара правила и харчите пари на вятъра. Това е един невъзможен проект за пореден път. Благодаря. Благодаря. Господин Лебретон има минута и половина. Благодаря, господин председател. Еврозоната е толкова крехка, защото държавите е, в нея имат различно ниво на економическо развитие, е, например е, Германия и Гърция. Риска е, е, от тук е и риска за следващата финансова криза. Ето защо Европейския съюз се смята, че е все по-наложително да има такъв фонд за борба с кризи. Този фонд за стабилност, създаден 12-та година, всъщност е, е, това е едно междуправителствено споразумение, което днес е, е искаме да превърнем в един по-цялостен, по-интегриран Европейски валутен фонд. Е, е, става дума за нов е, посегателство срещу националния е, суверенитет, което за мен е един е смехотворно. Би трябвало да се ще се стигне до а, проз, а, програми на, за а, приватизация, за а, прекален а, либерализъм. А, аз а, мисля, че би трябвало да сме против този фонд. А сега, благодаря. Сега думата има а, Теодор Столовян. Благодаря, господин председател. Подчертавал съм и друг път, че ако Европейският съюз желая да създаде един инструмент финансов, за да предлага помощ на държави, които имат нужда от такава, разумното решение е Европейският механизъм за стабилност да бъде прехвърлен от междуправителствената си рамка към нормативната уредба на Европейския съюз. Това е положителния елемент в проекта на комисията, както и в доклада, който обсъждаме в момента. В доклада тази трансформация се подкрепя. Съветът обаче реши да не дискутира проекта на комисията. Подчертавам, че аз Подкрепям предложението на доклада този нов механизъм за стабилност да бъде в равна мяра открит и за онези държави, които не участват в еврозоната, но са длъжни да предприемат всички необходими мерки, за да се присъединят към нея. И все пак, нека направя едно уточнение. Тази възможност трябва да бъде предлагана само на държави членки, които вече са приели решение за възприемане на валутата евро и които се движат съобразно програмата, изработена от Комисията и Европейската Централна банка. Смятам, че този нов европейски механизъм за стабилност може да функционира като предпазен механизъм за единния фонд за преструктуриране. И така ще можем да изградим един по-стабилен втори стълб на единния банков съюз. Благодаря. Сега господин е, Сива Пера. Благодаря, господин председател. Тази дискусия само потвърждава едно нещо. Европейския парламент а, иска реформа на механизма за стабилност. Това искаме механизъм за стабилност, който функционира добре на европейско ниво. Той трябва да бъде интегриран в европейското право и да бъде обект на парламентарен контрол – да има в същото време повече автономност в сравнение с механизма за стабилност. Все пак ние искаме да можем да сме в състояние да помогнем на отделни държави членки и също времено да си извлечем полка от миналото и да не повтаряме грешките. Необходимо ни е и нещо друго, да вземем предвид заключенията на този доклад. Комисията и съвета трябва внимателно да се слушат в тях, за да чуят гласа на гражданите. Благодаря. Благодаря. Господин Мариес има една минута. Благодаря, господин председател. Много документи е, са изписани за създаване на Европейски валутен фонд. Така както мразихме МВФ, който е, разруши много общества и е, много е, страни, е, като последната жертва беше Гърция. Те докараха народа ни до просешката яга. И не би трябвало да, да, да трябва да, да променим самата философия, структура на, евро, на еврозоната. Тя е построена така, че да се облагодетелства Германия от нея. Тя е, е ръцете на еврозоната са вързани от пакта за стабилност. Тя изисква е, сурови бюджетни е, преструктурирания. Европейската централна банка трябва да се децентрализира и държавите е, членки да си върнат паричния суверенитет, е, е, така че да участват в капитала на ЕЦБ. Сега господин Розати, две минути. Благодаря, господин председател. Уважаеми господин комисар, уважаеми колеги, първо искам да поздравя колегите за изготвянето на доклада. Обеден съм, че правим важна стъпка напред към укрепването на економическия и паричния съюз вътре в Европейския съюз. Европейският паричен фонд, който ще замени и ще погълне Европейския механизъм за стабилност – е, ще бъде важен, ключов механизъм за борба с кризите. Това е структура, която ще попълни важна празнота в управлението на еврозоната. Какви са задачите й? Първо, Европейският паричен фонд ще предлага помощ на държави членки, които са финансово затруднени. Някои биха казали, това е ролята и на Европейския механизъм за стабилност. Обаче сега тя ще бъде изпълнявана по-своевременно и по-ефикасно. Втората задача на фонда ще бъде е, да играе ролята на предпазен механизъм за банките. Като се отпуска финансиране и на държавите, и на банките, може би най-сетне ще успеем е, да нарушим тази порочна връзка между суверени и банки новата структура ще бъде фискално неутрална, т.е. няма да се превърне в механизъм за постоянни плащания. Има и други предимства. От гледна точка на управление, новата структура ще бъде много по-ефикасна, много по-резултатна, тъй като тя ще е част от институционната структура на Европейския съюз, вземането на решение ще става по-бързо и фондът е, по-бързо ще може да реагира на критични ситуации в държавите членки. И сега, известна резерва, не трябва да възприемаме Европейския паричен фонд като конкуренция на Международния валутен фонд. И аз призовавам комисията да разработи новите правила така, че все пак, когато се наложи, ние да имаме достъп до Международния валутен фонд и неговите механизми за подпомагане. Благодаря. Господин, госпожа Тома, една минута. Криза економика. Благодаря, госпожо, господин председател е, е, кризата от 2018 е, всъщност резултатите от нея бяха много тъжни. В този смисъл такъв един фонд е необходим, за да има цялост на економическа и парична политика. Аз мисля, че е, този е, текст е, съдържа, набляга на необходимостта от сигурност. За съжаление, създаването на такъв фонд се поставя една междуправителствена цел и е, ще бъде е, подчинен отново на е, правилата на механизма за стабилизация, което предполага никакъв контрол и централизация отново без е, е, демократично участие, без прозрачност, е, логиката на този фонд, който иначе е добра, ще бъде поредната безмислена структура, която няма да е в полза нито на политиката, нито на обществата. Благодаря. Сега думата има Томашич за една минута и половина. Благодаря, господин председател. От самото начало в доклада че се казва, че въвеждането на еврото е едно от големите постижения на европейския проект. Но зависи кого питате. Питайте италианците или гърците. Дали еврото им беше полезно? В крайна сметка, то отне а, пространството за маневри на доста държави членки. Същото ще се случи и сега с този Европейски паричен фонд. Превръщането на механизма за стабилност в, европейско, в Европейски паричен фонд а, може би звучи а, логично предвид кризите. Европа наистина трябва да бъде по-устойчива и стабилна. Но тук имаме а, опит да превърнем механизмите за борба с кризата в нещо постоянно, което ще даде възможност да се контролират начините за отпускане на финансова помощ. Тоест, от такова нещо няма нужда. Благодаря, госпожа Петикайнен, за минута. Създаването на Европейския паричен фонд е логична стъпка напред, логично продължение на Европейския механизъм за стабилност, създаден след финансовата криза и кризата на еврото. Знаем, че има държави членки, които не винаги доброволно спазват пакта за стабилност и растеж и съответно през кризата те бяха доста поражени, поразени. Мисля, че заедно с пакета от два акта и заедно с пакета от шест акта този фонд ще се превърне в много важен участник в институционната структура на Съюза. Е, той няма да влияе негативно върху процеса на вземане на решения на държавите членки. Фондът следва да работи ефикасно на основата на правила, които ние сме съгласували заедно. Мисля, че това е необходимо. Необходимо е преди всичко за стабилността в дългосрочен план. Смятате ли, че тези решения могат да бъдат вземани от държавите членки при същите критерии? Ако говорим за Германия, Франция, Малта и Кипър, критериите навсякъде едни и същи ли ще бъдат? Ако оставим решенията в ръцете на държавите членки, ние искаме такъв механизъм, който да действа предвидимо, да бъде предвидим на пазара и да има дългосрочна перспектива на съществуване и функциониране, като бъде предпазен от влияние от страна на държавите членки. Мисля, че логично правим тази стъпка напред в сравнение с времето, в което бяхме по-объркани и приехме пакта за стабилност и растеж. Благодаря ви. Сега давам думата на господин Гайер за една минута. Заповядайте. Благодаря, господин е, председател. Наистина впечатлен съм от управленческите ви умения. Дами и господа, Хубаво е да се въведе такъв е, механизъм. По този начин може да се осъществява демократичен, да се гарантира демократичен контрол чрез Европейския парламент. Съветът не трябва да отлага тази важна тема е, още е, все повече. В има нужда за една стабилизираща функция на европейския бюджета на еврозоната. Е, тук нещата опират и до е, бюджета на Европейския съюз. Не трябва да е, няма нужда от дублиращи структури в това отношение. Разбира се, тази фиксация върху 1% от БВП като мисля, че е погрешна. Европейския съюз, за да действа, трябва да има съответните средства след, ако не може е, със собствени средства да финансира своите е, действия, е, което всъщност е най-разумното е, и най-логичното. Е, в противен случай ще се използват средствата на дъргоплата за безполезно. Благодаря. Сега е, господин Кели има е, думата за две минути. Приветствам основаването на Европейски паричен фонд, за да понесе той отговорността и да спомогне да се разработят фискалните политики на държавите членки. Действително, той ще помогне за програмите за финансова помощ, но все пак решенията трябва да останат в ръцете на държавите членки. Следващият бюджет ще наблегне на устойчивия растеж, ще има реформи и а, надяваме се това да подобри живота на нашите граждани. Смятам, че за в бъдеще трябва да се погрижим за финансовата стабилност, за да получим тяхното доверие. Трябва да завършим банковия съюз и да засилим механизма за стабилност. Допълнително трябва да се довърши развитието на капиталовия пазар – който ще предостави нов механизъм за финансиране на бизнеса и ще спомогне на плана за инвестиции. Приветствам доста разпоредби в този проект за доклад, включително че участие трябва да, до участие трябва да имат достъп всички държави членки, не само тези в еврозоната. Също така приветствам апела да има достатъчно експертиза, така че решението, взимането на решение да бъде ефективно. Парламентът действително, действително а, излезе с а, позиция, на която а, съвета трябва да обърне внимание. Не за пръв път показваме а, инициатива. Благодаря. Благодаря. Господин Сант сега има думата. Напредъка към създаването на Европейския паричен фонд ще бъде проблемен, ако е, не се вземат решенията на време и не се изпълняват. Еврозоната трябва да укрепи институциите, които надзирават нейните действия и я защитават от кризи. Това предполага централизиране и на институциите, и на функциите им. Само, че остава много голямо недоверието на държавите членки, особено по-малките, но не само те, те не искат такава централизация. За тях тя е преждевременна. Европейският паричен фонд трябва от сега да възприеме общностния метод и това ще попречи на движението напред. Реформата на междуправителствените договорености ще забави напредъка. Може би по-добре е да действаме бавно, отколкото да прибърсваме излишно. Благодаря. Сега давам думата на колегата Шенфелд за две минути. Благодаря, господин е, председател. Тази валута е е основен елемент от е, единния пазар. Въпросът е, когато липсата на растеж се превръща в рецесия, не само е, дружествата, но и граждани, не само е, бизнеса, но и гражданите страдат. Така че ни е нужен един силен механизъм, който да е, стабилизира е, положението в в ситуация на, на, на финансови колебания, който да се използва в периоди на рецесия. Този фонд, както и Европейския стабилизационен механизъм, може би са решение на този въпрос. Аз сега няма да се хващам за името на фонда. Тук има по-важни е, въпроси, например прехвърляне на правомощия или единодушие и как това да се промени към е, квалифицирано мнозинство. Трето важен въпрос е кой ще бъде е, кой ще получава такава помощ от е, Европейския валутен, валутен фонд. Е, ВФ би трябвало да гарантира, да осигури един механизъм, един механизъм за защита, за преструктуриране и ликвидиране на е, фирми, например. И според мен този механизъм трябва да бъде постоянен и трябва да бъде е, в, в, в, е, вписан в самото е, структура на Европейския съюз. Благодаря, колега. Сега е, колегата Вайдер има думата. Благодаря, господин председател. Колеги, поздравления за докладчика. Много съм доволна, че отново работим по политически деликатни теми. Съвета дори не е започнал да обсъжда тези теми. Аз подкрепям Европейския механизъм за стабилност. Той е важен за това да разработим начини да се справяме с потенциални кризи. Само 19 от държавите членки са в еврозоната. Това означава, че економическото сътрудничество е по-трудно, особено когато економиката е в тежко положение всички държави членки трябва да разработят бързи методи за реакция и подкрепя. Поздравления на комисията, че иска да сформира такъв механизъм. А Европейския паричен фонд, ако така му викаме, ще бъде жизнено важен. Той ще подпомага държавите членки в това отношение. Важно е също така обаче самите държави членки да могат да вземат решения, както и да не се припокрива този орган с други институции. Това обаче не е достатъчно. Необходимо е органът също така да бъде изключително прозрачен и подотчетен. Трябва да разрешим, да ширим набора от инструменти, с които разполага този а, механизъм и да го направим подотчетен и на Европейския парламент, и на държавите членки. Като разширим набор от инструменти на фонда, ще можем да а, засилим солидарността между държавите членки. Онези, които са в тежко положение, а, ще могат да се възползват от помощта, а другите пък ще трябва да поемат по-голяма отговорност. Съгласна съм, че за тази цел а, действително трябва да а, наблегнем на подкрепата към държавите, а не банките. Понякога обаче трябва да бъдем и откровенни към гражданите си. Често в държавите членки се чуват различни мнения, но това е една добра възможност да реформираме механизми, да постигнем добри резултати. Благодаря. Благодаря, колега. Никой не е пожелал да се изкаже спонтанно, така че давам думата на заместник-председателя на комисията, господин Домбровскис. Mr. Господин председател, почитаеми депутати, внимателно слушах вашия разговор. Това е още един пример за много жизнените дискусии, които се водят тук. Много съм удовлетворен от това, което Чух за архитектурата на економическия и паричния съюз. Работата ни по него далеч не е завършена и Европейският паричен фонд е стъпка към него. Ще повторя целите. Първо, интегрирането на Европейския механизъм за стабилност в рамката на Европейския съюз ще улесни решаването на кризите, ще подобри политическата и економическа координация и работата с финансовия сектор. Комисията ще играе ключова роля. Тази интеграция ще позволи механизма за стабилност да се отчита и на европейско ниво, а не само на национално. Ще засили демократичната легитимност на този механизъм. Защото кризите засягат не само тези държави членки, които трябва да получат помощ, а еврозоната като цяло. Освен това, ще има повече прозрачност и съдебен контрол върху дейността на фонда, така както е сега с актовете на институциите. По отношение на интегрирането в рамката на Съюза, това ще е и признание на успехите, постигнати от механизма до сега. Искам само да кажа, че в краткосрочен и средносрочен план механизмът и държавите членки трябва да спазват задълженията, проистичащи от договора и баланса на правомощия между Съюза и държавите членки. Благодаря. Благодаря. Сега ще дадем думата на докладчика, господин Манка. Дякуем, пан председа. Благодаря, господин председател. Благодаря на съдокладчика Педро Перера за съвместната ни работа. Благодаря и на докладчите в Сянка, както и на нашите сътрудници за отличната работа. Държавите членки не могат да решат проблема с системния риск е, в еврозоната сами. Тук е, не става дума само за многонационални компании, които спомена господин Марашек. Става дума и за други е, компании, които процъфтяват в глобализираната економика. Цели региони и нации могат да страдат от економически проблеми и тази зараза економическа да се разпространи до други държави членки и трябва механизъм, с който да контрираме подобни заплахи сега, е, факта, е, е, фонда за стабилност сега не успява ефективно да се справи с кризите. Ако, ако го включим в правната структура на Европейския съюз, това ще го направи много по-ефективен. Необходима е краткосрочна, е, краткосрочна реформа, за да може механизма за стабилност да се развие е, амбициозно в, в бъдеще. Тук е, няма място за, за индивидуализъм. Само съвместна работа ще помогне да решаваме проблемите на еврозоната. Благодаря, скъпи колега Манка. С това приключваме дискусията. Гласуването е утре l'ordine del giorno reca ora la relazione dell'onorevole pieper sulla tutela della concorrenza. точка на дневния ред е доклад на господин Пипер е, за защита на конкуренцията във въздушния транспорт. Давам думата веднага на докладчик господин Пипер. Имате думата. Благодаря, господин председател. Дами и господа, ние сме един е, Европа на свобода, на ценности, ценности която е за свободна, лоялна конкуренция. Ние сме един Европейски съюз, който е силен само когато е единен американските е, мита върху европейските коли, е, ефтин внос на стомана и алумин от Китай, е, всичко това, ако, ако Съюза е единен, тогава Трамп и Китай няма да подкопаят нашия съюз. Разбира се, това може да функционира само ако има съответните предпоставки, разговори с представители на търговията и да се водят преговори с всички части на света. Такива предпоставки имаме с новия регламент 6 868, е, който се отнася до конкуренцията въздушния транспорт. Е, една област, в която правилата на СТО отдавна не, не са валидни. В други части на света има авиокомпании, които с, е, с, финансират от държава